So, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als nächster Punkt zur Tagesordnung folgt. Уважаеми колеги, следващата точка в дневния ред е изявлението на комисията относно погазването на човешките права в Еритрея. Ще дам думата на комисията. Госпожи и господа депутати, приветствам тази възможност да обсъдим помощта за Еритрея светлината на документираните нарушения на правата на човека. Борбата срещу нарушаването на правата на човека е част от нашия диалог с различните страни, това число и Еритрея. Еритрея не продължава да нарушава своите задължения и не спазва основните права на човек. Ние призоваваме за конкретни действия като, либер... като освобождаване на затворниците, от две... които са в затвор от 2001 година, особено господин Давид Исак гражданин на Европейския съюз и Еритра. Европейския съюз повдига тези въпроси и на международни форуми на заседания на съвета по правата на човека на ОНЕ. Ние призоваваме